Señorías, vamos a empezar. Дами и господа, нека да започнем с гласуването. Моля, заемете местата си. Ще гласуваме в съответствие с опростената процедура по доклада на госпожа Кьостингер споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Централноафриканската република. Докладчика госпожа Кьостингер има думата. Благодаря ви, господин председател. Уважаеми колеги, Става дума за доброволно партньорство между Европейския съюз и Централноафриканската република. Става дума за система за документация, която да удостоверява законното, законната търговия с дървен материал и изделия от е, дървен материал, които се внасят в Европейския съюз. Искаме да гарантираме това, че дървения материал, който се внася в Европейския съюз, се добива и се транспортира по законен начин. Благодаря на докладчите в Сянка за техния ценен принос. Става дума за важен принос в опазване на околната среда и защита на уязвими хора, които живеят в райони засегнати от военни действия. Председателят, благодаря ви, госпожо Кьосинга. Кой е за доклада? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Сега е следващия доклад от госпожа Кьостингер. Споразумение за доброволно партньорство между Европейския съюз и Либерия. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Преминаваме към доклад на госпожа Хюбна: Инструменти за споделяне риска за държави членки, които изпитват сериозни затруднения във връзка с финансовата стабилност или са застрашени от такива затруднения. Ще гласуваме по 17 изменения анблок. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Сега ще гласуваме по измене 24, по именно гласуване. Моля, гласувайте. Се cierra la votación. Край на гласуването. Отхвърля се. 25. По именно гласуване. Моля, гласувайте. Се Край на гласуването. Отхвърля се. Госпожа корона. Госпожа Карона поиска думата. Извинете, господин Карона поиска думата. Извинете. Имате думата. Не, не искате ли думата? А, добре, господин Сперони, вие имате думата. Благодаря ви, господин председател. Бих искал да посоча следното по това становище, беше казано, че гласуването ще започне в 12.10, а ние започнахме в 12.09 и този часовник избързва с 5 минути. Председателят, благодаря ви, господин Сперони. Благодаря ви за това, че сте толкова пунктуален. Сега Гласуваме по изменение 19. Моля, кой е за, кой е против, въздържали се, приема се. Сега и изменение 21 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Се Край на гласуването. Отхвърля се. Сега 14. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. Сега 22 по именно гласуване. Моля, гласувайте. Се цяра вотацион. Край на гласуването. Отхвърля се. Сега. Изменение 16. Кой е за? Кой е против? Въздържали се? Приема се. 23 по именно гласуване. Моля гласувайте. Се Край на гласуването. Отхвърля се. Сега. измененото предложение. Моля гласувайте поименно. Моля гласувайте. Край на гласуването. Приема се. И сега гласуване по проекто текста. Моля гласувайте. По именно гласуване. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към следващата точка от днешния ред. Проекто резолюция. внесена от Зелените за становище на Съда на Европейския съюз относно съответствието с договорите на споразумението между САЩ и Европейския съюз от пол... относно използването и предаването на данни за пътниците на Министерството на вътрешната сигурност на Съединените щати. Моля, гласувайте кой е за, кой е против. Въздържали се? Отхвърля се. Сега доклада на госпожа Интвелт по същата тема. Госпожа Интвелт, имате думата. Благодаря, господин председател. Само за да отговоря на редица колеги, които бяха объркани как да гласуват. Ако вие сте за споразумението, трябва да гласувате за доклада. Ако сте срещу споразумението, гласувате против. Просто искам да гарантирам това, че няма да има никакво объркване. Muchas gracias. Много ви благодаря, госпожо Интвелт. И така, сега преминаваме към предложението. Няма изменения. По именно гласуване, моля гласувайте. Се cierra Край на гласуването. Приема се с голямо мнозинство. Преминаваме. Pasamos Преминаваме. Да, господин Фелт, имате думата отново. Благодаря ви, господин председател, за протокола. Искам да кажа, че се разграничавам от доклада, тъй като той е против моите препоръки. Благодаря ви. Votamos el informe de Преминаваме към доклада на госпожа Тайсен за обща консолидирана основа за облагане с корпоративен данък. внесен за 37 предложения за изменение от парламентарните комисии за, против, въздържали се, приема се. Сега преминаваме към изменение 41 за против, въздържали се, отхвърля се. Изменение 42 за, против, въздържали се, отхвърля се. Следва 43 за, против, въздържали се, отхвърля се. 39 изменение електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Изменението се отхвърля. Преминаваме към 14-то изменение. За, против, въздържали се, приема се. Това означава, че 40 отпада. Сега гласуваме измен... така измененото предложение за, против, не беше много ясно. Нека да направим електронна проверка. Се цяра Край на гласуването. Приема се с явно множество. Сега гласуваме проекта за законодателна резолюция. Моля, гласувайте електронно. Се cierra la votación. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към доклад на госпожа Люлинг за данъчно облагане на енергийните продукти и електроенергията. 42 изменения на комисията за, против, възражали се, приема се. Сега гласуваме Изменение 23. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. 31 изменение. За. Против. Въздържали се. Нека да направим електронна проверка. Моля, гласувайте. Се цяра вотацион. Край на гласуването. Приема се. 34 за. Моля, вдигате високо ръка. Против. Въздържали се. Малка е разликата. Електронна проверка. Моля, гласувайте. Се цяра. la Край на гласуването. Приема се. 40 поименно чрез електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се. И сега гласуваме 63-то изменение. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Отхвърля се с е, явно мнозинство. Преминаваме към 52-ро изменение. За. Против. Въздържали се. Струва ми се, че ще се наложи пак електронна проверка. Моля, гласувайте. Наравно, което означава, че се отхвърля. Сега гласуваме 53-то изменение за. 52 го гласувахме вече и така преминаваме по-нататък. Да, наистина е, не се случва често да излязат наравно гласовете, но преминаваме нататък. 53-то. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. 54 за. Моля да вдигате високо ръка за, против, въздържали се, електронна проверка, моля. Гласувайте. Се cierra votación. Край на гласуването. Приема се. Преминаваме към 8. За, против, въздържали се. Половината зала изобщо не вдига ръка. Нека да направим електронна проверка по 8 изменение. Край на гласуването. Очевидно се приема. Сега 51 во моля, гласувайте за. Против. Електронна проверка. Край на гласуването. И изменението се приема. Сега 16. Извинете, 16 пада. Така че гласуваме така измененото предложение, който е за. Против, въздържали се, приема се. И сега гласуваме законодателната резолюция електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Честито на госпожа Люлинг. Поздравления. Преминаваме към предложение за резолюция за призив за конкретни начини за борба с данъчните измами и укриването на данъци. Първи параграф. За. Против. Въздържали се. Приема се. Трето. Електронно. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Приема се. Сега изменение трето. За, против, въздържали се, отхвърля се. 7. Електронно. Моля, гласувайте. Se cierra Клара Claramente апробада. Votamos la 1. Очевидно е прието. Първо изменение за, против, въздържали се, приема се. Второ, за, против, въздържали се, приема се. Четири е оттеглено, така че сега по латинска буква Е от преамбилната част в две части. Разделно гласуване. Първа част. Електронно гласуване. Моля, гласувайте. Край на гласуването. Първата част е приета. Сега гласуваме втората част. За, против, въздържали се, приема се. Сега гласуваме по буква F за против въздържали се приема се и следва Г латинско моля гласувате електронно край на гласуването приема се сега гласуваме резолюцията в цялост електронно моля гласувайте Край на гласуването. Приема се. Преминава.